Il Presidente. Eccoci. Allora, la seduta è ripresa. Подновявам заседанието. Протоколът от вчерашното заседание е раздаден. Има ли забележки? Заповядайте. Няма. А, понавик вдигате ръка.